Получих от групата АЛДЕ следното искане на, за назначаване в комисията ИТРЕ. Госпожа Силвана Кохмерин ще стане пълноправен член на комисията, като замести господин Йорго Хаджимаркакис. И последно съобщение.